Pan przewodniczący! Председателят. Добър ден. Моля, колеги, за внимание. Обявявам заседанието за открито. Има ли желаящи да се изкажат относно протокола от миналото заседание? Няма. Приема се протокола. Няколко съобщения. Днес е Денят на Европа. Днес е, бях във Флоренция. Както знаете, е, в Флоренция се намира Европейският университет, а там по-настоящем се провежда и Европейски фестивал. Е, състоя се конференция за състоянието на Съюза и по този повод е, имах срещи с студентите от университета. Честваме 61-та годишнина от декларацията е, Роберт Шуман, която поставя началото на Европейския съюз. Междувременно постигнахме много заедно. Роберт Шуман, е, Роберт Шуман би се гордял с постигнатото от нас. Бащите основатели винаги са смятали, че кризите следва да се преодоляват и че те са възможност е, да изградим едно по-добро бъдеще за Европа. Ето защо ние все така гледаме с надежда напред. След следващото ми съобщение се отнася до пълноправното членство на Европейския съюз в международната общност, тъй като на 3 май Организацията на Обединените нации прие Европейския съюз с самостоятелен статут, Европейския съюз сега ще може да участва в работата и да се изказва на Генералната асамблея на ООН. Така ще можем да заговорим пред света с един глас. Особено в днешно време единодействието ни е много важно. Днес следва да действаме в Северна Африка, в Сирия, в Бахрейн, където сме свидетели на социални вълнения. На 17 май ще отбележим Деня на борбата с хомофобията. За съжаление, в различни краища на света хора биват преследвани и дори умъртвявани заради половата си ориентация. Основната харта за правата на човека на Европейския съюз заявява решимостта на Европейския съюз да изкорени хомофобията. Европейският парламент заклеймява смъртната присъда произнесена от Израел срещу живощ на ивицата Газа. Европейският парламент използва повода да се изкаже в подкрепа на помирението между Израел и палестинската автономия. А сега по дневния ред господин Дипалестрес двукратно, а господин Успенски веднъж, е, господин Вадим Тудор също веднъж се обърнаха към Европейския парламент, позовавайки се на парламентарния си имунитет. Тези техни молби ще бъдат препратени към отговорната комисия на парламента. По процедурен въпрос благодаря ви, господин председател, но не по процедурен въпрос. Не можах да разбера нещо. Сенте. Чувате ли ме, господин председател? Това, което не разбрах, е това, което казахте току-що. Какво е поискал господин Демаджистрис? Да се възползва от правото си на имунитет ли? Не разбрах. Добре, извинявайте какво се е случило с господин Демаджистрис. Защото той е човек, който в моята страна е човек, който винаги се е борил срещу а, е, възползването от имунитета и затова си мисля, че той да се възползва от такова нещо ми се струва много странно. Затова ви моля да поясните какво точно е поискал. Yeah.